Председателят. Die am 2. 2012 unterbrochene Sitzung Пленарната сесия, която бе прекъсната на 2 февруари 2012 година, се възобновява. Моля, заемете местата си. Протоколът от заседанията от 1 и 2 февруари, както и приетите текстове, са налични, няма възражения срещу протокола, с това той се приема.